Благодаря. Сега пристъпваме към обяснението на е, вота. Господин Неков има думата. Благодаря, госпожо председател. Подкрепих доклада за реформата на общата, обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите, защото той акцентира върху два много важни момента. На първо място, трябва да отбележим че в сегашната си форма документите европас се използват предимно от високообразовани хора за сметка на трайно безработните нискоквалифицираните и хората с увреждания. една от целите на реформата е именно подобряване на достъпността всеки млад човек независимо от икономическата и социална ситуация в която се намира трябва да има равен достъп до възможностите за стажове и работа. на второ място всички знаем колко важна е автобиографията при кандидатстване за работа уменията придобити от доброволчество или престой в чужбина например могат да се окажат много по ценни за един работодател в сравнение с една допълнителна магистратура. с реформата автобиографията европас ще бъде е, е, персонализирана което означава че младите хора ще могат да изтъкват свои умения и компетентности които са усвоили извън училище или университет. благодаря. Благодаря, уважаема госпожо председател уважаеми колеги гласувах в подкрепа на този толкова важен доклад европас защото е важна онлайн платформа за консолидиране на ресурсите на европейския съюз свързани с умения и квалификации самооценки и информация за възможности за обучение в европейския съюз с модернизацията на текста всички наши граждани ще могат да използват разширения портал с електронни инструменти за да документират и представят всичките си умения и квалификации както и образователен и професионален опит. обновеният инструмент значително ще опрости образователната и професионалната мобилност в цяла европа което е напълно необходимо. нашите приоритети в преговорите бяха защита на личните данни повишената видимост на платформата и най високите стандарти за достъпност на хора с увреждания. ще ги видите отразени в окончателната версия на текста. важно е нашите граждани да разполагат с най добрите и лесни за употреба инструменти за да покажат своите умения и своите квалификации в най добрата възможна светлина. благодаря за вниманието. Благодаря, господин Кели. Аз гласувах за доклада, защото смятам, че е много важно да се създаде рамката Европла за квалификация и умения. Това е една основна инициатива за признаване на умения и квалифи... квалификации и опит. Докладът прави сериозна крачка напред в максимално доброто използване на тази рамка. Европа си има много ползи могат да се отчитат и неформално придобити е, умения и нови умения, свързани с е, цифровизацията. Създават се и възможности за портфолио и оценка на уменията. Много се радвам, че ще успеем да постигнем това с доклада. Благодаря. С това преминаваме към доклада на господин Ламасур. Господин Захрател. Благодаря много, госпожо председател. Прочетох доклада, намерих го за доста забавен, имаше интересни неща в него. Е, съюз, е, е, младежки оркестър на Европейския съюз. Аз не, че съм против младите музиканти, обаче това е оркестър, на който Патрон е председателя на Европейския парламент, през 2013 година те не изпълниха критериите за финансиране, обираха пред господин Юнкер и той включи тази тема за финансирането на оркестъра в групата на институциите, които могат да получават финансиране без е, държавна, е, без публична поръчка. Е, за какво става дума за творческа Европа или за творчески господин Юнки? For... Благодаря, колеги. Нека да кажа, че става дума за програмата Творческа Европа. Господин Джамбаски, една Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, подкрепих доклада, тъй като той предлага създаването на орган, определен с основен акт и следователно отговарящ на условията за финансиране чрез статут а ние гарантираме неговото продължаване и неговата следваща дейност. важно е да не забравяме че този орган е създаден през 1976 г. след промяната на културната политика на европейския съюз през 2014 г. която преди това беше подкрепена от фондовете на съюза като посланик на културата финансирането ще бъде достъпно само чрез творческа европа след трудния период от гледна точка на намирането на подходящо финансиране ние сме на позиция и в момент в който имаме правомощия да осигурим приемственост на този орган и да въплъщава пълния спектър от културни разнообразия които представляват европейския съюз. благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Кели. Приветствам доклада. Той има за цел да е, подсили статута на Европейския е, оркестър, младежки оркестър и да осигури бъдещето му. Той е подкрепен от множество програми в миналото и добре е да осигурим едно устойчиво дългосрочно финансиране на оркестра. Той събира музиканти от различни страни, те се обучават регулярно и получават възможност да е, имат изяви на международно ниво. Това създава професионализъм и дава умения на младите хора. Те имат възможност да работят с най-известни е, оркестри и ние трябва да създаваме възможности за млади таланти. Надяваме се, че те ще могат да продължат да се развиват. Да, съгласна съм с вас. Е, както ме призовахте да се съглася, господин Захрадил, имате думата госпожо председател. Ясно, че съм, смятам, че трябва да се борим против данъчните обежища. Но въпросът е как определяме понятието данъчно обежие. Има държави, които автономно вземат решение да поддържат по-низки данъци, отколкото са средните в Европейския съюз. Данъчното, данъчната конкуренция, според мен, е нещо здравословно. Тя насречава развитието на отделните държави и членки в европейската економика. И опитите да се създадат на общи данъчни основи за мен са намеса в суверенните права на държавите членки. Това е само началото. От тази данъчна основа ще се отиде по-нататък. Ще има данъчна основа за косвени данъци, за това не могат да приема това. Отваряме котията на Пандора. Това е опасно. Благодаря. Последващия доклад, докладът там, господин Анеманс. Заповядайте. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ehm, de Europese Unie trekt hier vandaag de vennootschapsbelasting naar zich toe. Благодаря, госпожо председател. В Белгия има движение за повече автономия за Фландрия. И преди няколко години част от движението беше за фискална автономия. Това беше едно от основните искания и решихме, че с фискална автономия Фландрия ще може да гарантира е, социални грижи за фламандските граждани. Искаме да си върнем тези правомощия от Белгия, само че сега е, ги даваме на Европа, въпреки че има много противници на тази идея. Трябва да намерим други решения на проблемите, през които сме изправени. Сега доклада е, Виоти, господин Неков уважаеми колеги! дадох подкрепата си за доклада относно общите насоки за изготвяне на бюджета за 2019 г. година защото напълно подкрепям тезата че когато съветът предлага нови политически приоритети следва да бъдат финансирани с нови бюджетни кредити. създаването на условия за реализация и разгръщане на потенциала на младите хора в европейския съюз би следвало когато се правят програми за тях и са приоритет да получават сериозна финансова подкрепа от бюджета на европейския съюз. вместо това се налага практиката всяка нова инициатива да бъде финансирана за сметка на съществуващи програми които са доказали своята добавена стойност. такъв е примерът с европейския корпус за солидарност. аз напълно заставам зад инициативата която ще позволи на млади хора от целия европейски съюз да участват в доброволчески дейности и да допринасят за социално полезни каузи това обаче не трябва да бъде в ущърб на еразъм която е доказано най успешната програма на европейския съюз в областта на младежта и образованието. Благодаря. Преминаваме към положението в Сирия. Господин Мамикинс. Благодаря. Конфликта в Сирия е най-ужасната катастрофа, с която се сблъскваме. Резолюцията е, отнася критично не само към положението но, там, но и към структурите на сигурността в Европа. Много крехка е регионалната рамка, която има отношение към нашата сигурност. Аз гласувах против нея, защото Европейския съюз се очертава в нея като част от проблема, а не като част от решението. Какво, какви резултати постигнахме, когато въведохме рестриктивни мерки спрямо сирийски официални лица? Това ли е истинска дипломация? Това ли е начина да търсиме приобщаване на международно ниво, когато е, изключваме Русия? Затова гласувах против резолюцията. Благодаря. Не гласувахме по корпоративната социална отговорност, така че няма да има обяснение на вота, с което приключваме заседанието и ще започнем отново в 3 часа. Благодаря и приятен обяд!